On va commencer parce qu'on est déjà euh, en retard, donc on passe. Нека да започваме. Е, вече работим с голямо закъснение. Преминаваме към обмена на мнения за отношенията Европейски съюз Куба. Моля ви, нека да се опитаме да работим заедно. Както знаете, тази дискусия се провежда в изключително важен момент – Euh, euh, euh, Изключително важен момент заради многобройните събития, на които бяхме свидетели тази година в отношенията между Европейския съюз и Куба. Нашия парламент отдава голямо значение на случващото се с правата на човека в Куба. Отдаваме голямо значение на развоя на отношенията между Европейския съюз и Куба. Това е видно от заседанието, което бе организирано с делегацията към парламентарната асамблея Евролат и приветствам с добре дошъл мнения председател. Нека напомня на колегите, че Европейския съюз и Куба проведоха съвместно заседание на 6 юни в Хавана. За първи път се проведе подобно заседание в Куба. Двустранното споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и Куба бе парафирано на 11 март. Документа бе публикуван. Вие разполагате с копия от него в електронното си досие. Парламента ще започне да разглежда документа през следващите няколко месеца. В това споразумение се оформя рамката за отношенията и диалога между Европейския съюз и Куба, както и диалога по отношение на положението на човешките права. Тази година видяхме размразяване на отношенията между Куба и САЩ, като президент Обама посети острова. Междувременно трима лауреати на наградата Сахаров в Куба заклеймиха репресията на политическите активисти от страна на кубинското правителство. Имаме а, златната възможност днес тук да ни гостува господин Гиермо Фариняс, който е лауреат на наградата Сахаров от 2010 година. Радваме се, че днес господин Фариняс е в добро здраве след гладната стачка, която започна в началото на годината. Сред нас е господин Алехандро Гонзалес Рага, който също ще се включи в дискусията заедно с господин Фариняс. Господин Рага е изпълнителен директор и говорител на Кубинската обсерватория за правата на човека, която е базирана в Мадрид. Ще изчета и посланието на госпожа Берта Солер, която е член на Дамите в бяло, които получиха наградата Сахаров през 2005 година. Парламента покани госпожа Солер да присъства на днешното заседание. За съжаление обаче тя не можа да дойде. Ще ви изчета а, посланието на Берта Солер. От Куба а, поздравяваме приятелите ни от Европейския съюз вече 74 седмици ние сме обградени от полицейските служби, които ни бият и ни арестуват напълно безнаказано. Те не ни дават възможност мирно да участваме е, в литургията в Санта Рита. Църквата е обградена и ние не можем да я напуснем. Бихме искали всички заедно да помислим върху няколко въпроса. Е, искрено съжаляваме за одобреното съдържание на споразумението, което е, смятаме, че може да бъде приравено по-скоро на отстъпка. В чий интерес е това споразумение? Първо, ще ви кажа какви са аргументите, които вие, европейците, изтъквате, за да оправдаете това споразумение. Първо, неефективността на общата позиция. Госпожа Берта Солер смята, че общата позиция е неефективна, защото членовете на Европейския съюз не са спазили пакта и са започнали дипломатически отношения с кубинското правителство, без да изискват от него то да спази човешките права. Европейския съюз също не спази пакта. Следващия довод на Европейския съюз – външното вмешателство Кубинците трябва сами да решават за своето бъдеще. Никаква външна намеса не е приемлива. Разбира се, ние споделяме този довод, но никой не се вслуша в нашия глас. Върховните ръководители на държавите членки, както и върховната представителка на Европейския съюз, се видяха и се снимаха с Рау Кастро, а мнението на гражданското общество бе пренебрегнато. Все едно ние изобщо не съществуваме. Това не може да помогне на кубинския народ. Това само подкрепя правителството и го легитимира. Третия аргумент, който изтъквате е, че Куба а, трябва да се гледа в контекста на местните държави в региона. Според а, нея, това рамково споразумение се прилага и към други държави в региона, по същия начин и към Куба, но а, спазването на човешките права е подчинено на пълното спазване на това споразумение и на върховенството на закона. За ваша информация бих искала тук да ви изпратя няколко членове на действащата конституция. Член 3. Всички граждани имат право да се борят с всички средства, включително и с оръжие, когато никое друго средство не може да се използва а, за обръщане на политически, социален и економически ред, установен от Конституцията. Следващата разпоредба. Социализма и политическата система, установени от тази конституция, са доказали своя капацитет за преобразуване на страната и създаване на ново равноправно общество. Нашето заключение е следното. Вие по този начин давате зелена светлина на кубинското правителство. Интересите на Европейския съюз като че ли винаги вървят към този, който печели и вие оставихте кубинския народ на неговата съдба. Европейския проект, въпреки а, своите основателни интереси, следва различен подход от този, който ние искаме за кубинския народ. Международната общност изказа подкрепа на мирния процес в Колумбия. Рау Кастро улесни помиряването между различните страни, но той отказва това помиряване на собствения си народ. Светът остава безучастен и по този начин кубинският народ бе унижен отново. Благодаря на всички, които направих а, и положиха толкова много усилия, за да подкрепят а, каузата за свободата на Куба. Това а, беше становището на госпожа Берта Солер. Нека да чуем сега господин Гиермо Фариняс, който е лауреат на наградата Сахаров от 2010 година. Той ще каже няколко уводни думи. 5-6 минути имате, заповядайте. Gracias. Eh, diputados y diputadas al Parlamento Europeo. Дами и господа, европейски депутати. За мен е чест и задължение, разбира се, като лауреат на наградата Сахаров, да присъствам на днешното заседание, за да споделя с вас моите безпокойства във връзка с уреждането на двустранните отношения Европейски съюз Куба. Всички ние преследваме една и съща цел, а именно демократизирането на Куба, както и спазването на човешките права. Тези ценности стоят в основата на е, живеенето в е, общност. Е, те са в основата на напредъка и на свободата. Европейският съюз беше и продължава да бъде гарант на защитата на човешките права. Европейският съюз трябва да продължи да действа в това отношение и за в бъдеще. Именно на това се дължи и добрата репутация на Европейския съюз. Той е изключително важен играч, още повече, че сега се намираме в една а, доста объркана част от историята на Куба. Куба се нуждае от ресурси и от легитимност. Още повече, че субсидиите от Венецуела приключиха. За Куба е важно да защитава ценностите, ценности, които защитава и Европейския съюз. Това може да се случи, като използваме економическия подход. Кубинската економика се контролира от един семейен и военен елит. И този семейен и военен елит управлява целият търговски обмен. Ето защо тези реформи, включително и в економически план, са доста ограничени и те само показват репресивния характер на тоталитарния режим. Това е офанзива срещу дребните предприемачи, които биват наричани независими работници. Меко казвам. Те ще трябва да получат кредит, за да могат да просъществуват. Докато ние заседаваме тук, кубинското правителство извършва репресии срещу малките предприятия на тези независими работници. Не трябва да подкрепяте кубинското правителство, а кубинските предприемачи. Законодателството, което защитава посредством споразуменията, е законодателство, което дава целият контрол върху економиката на правителството – Трудовите права, синдикалните права биват системно потъпквани. Това се случва и в други държави. В Португалия, например, кубинските лекари получават само минимален процент от договореното между двете председателства. Това е новото робство на 21 век. Как е възможно синдикатите, политическите партии, европейските институции, които твърдят, че защитават правата на работниците, как е възможно те да мълчат и да бъдат безразлични към тази действителност, която дори не е опомената в споразумението? Европейския съюз трябва да разбере, че етичният кодекс е на кубинското правителство е ненадежден. Много често кубинското правителство не спазва сключените споразумения, което означава, че споразуменията за САЩ или с Международната организация по труда са част от тези неспазени споразумения. Член първи на споразумението постановява, че страните по споразумението защитават правовата държава и човешките права. По този начин се прави действителна законовата рамка в Куба. А тя е по примера на Сталин. Никакви допитвания не бяха извършени при сключването на споразумението. Тази пълна липса на прозрачност, тази липса на информация подкопават репутацията на всички европейски институции. Ами господа, когато се договаряше това споразумение, кубинското правителство заплаши много активисти в Куба. Дамите в бяло продължаваха да бъдат бити всяка неделя в а, нашата държава, докато се водеха преговори по това споразумение. Всички а, ние, всички активисти, продължавахме да бъдем бити в Хавана. Независимия съдебен съвет също бе нападнат в Хавана. И в това време се водеха преговори по споразумението. Активистите също бяха бити, защото раздаваха храна на най-бедните и най-уязвимите. Докато се водеха преговори, бяха арестувани активисти в Хавана – И много от тях за малко не умряха по време на лишаването си от свобода. Това поведение е присъщо на бандитите, на негодниците. Но вие сте ни добросъвестни хора. Важно е да се договори конкретен график в това споразумение, да се предвидят последствия от неговото неспазване. В момента такива разпоредби няма. В главата ми и винаги изниква един и същи въпрос. И той тежи на съвестта ми. Какво ще кажа на евродепутатите, когато се изправя пред тях? Че вие не може да промените това споразумение. Ами тогава отхвърлете го. Отхвърлете го, за да се предоговори споразумението. Благодаря ви за вниманието. Сигурен съм, че ще ме чуете. Да живее демокрацията, да живее свободата в Куба. Същата демокрация и същата свобода, на които се радват държавите членки в Европейския съюз. Благодаря ви и за това, че ми връчихте наградата Сахаров. Е, мерси благодаря ви за думите. А сега да чуем господин Алехандро Гонсалес Рага. Заповядайте. Eh. Благодаря много. Уважаеми госпожи и господа депутати, членове на, коми, на парламентарната комисия, първо благодаря за възможността да говорим пред вас. Имате въз... Имаме възможност да обсъдим и споразумението между Европейския съюз и Куба. Не става дума за обикновено споразумение за милиони кубинци. Той е изключително важен документ, защото не става дума само за взаимоотношенията между Европа и Куба. Един ден ще трябва да говорим дали Европейския съюз признава на кубинския народ същите права като на своите граждани или иска да поддържа една тоталитарна диктатура, от която от 59 години държи в страната в ръцете си. Тоест, дали Европейския съюз ще се отрече от своята етика, за да подпише споразумение с един режим? който държи е, в клещи Куба. Ясно е, че Европейския съюз е, е, познава опозицията. Вижда се обаче от текста на споразумението ще са запазени някои стари моменти. Е, ще припомня и някои съществуващи е, доклади. За докладите, документите за създаване на Европейския съюз. Навсякъде се говори, че членове могат да бъдат само демократични страни. Изключва се приемането управлението на държави, които, чиято политическа форма на политическо управление се различава от е, общоприетия модел. Това са важни решения, довели до присъединяването на Испания и поне поемането и по пътя на общността. Сега в резултат на демократичната активност през 1993 година бяха приети критериите от Копенхаген което доведе до присъединяването на страни от източна Европа. Такава, а, такъв компонент е изграждането на демократични институции, спазването на правата и на малцинствата. Куба не е и няма да бъде член нито кандидат на Европейския съюз, но европейското влияние трябва да се използва за демократизацията на страната. Европейския съюз никога не е смятал, че страните кандидатки могат да се откажат е, от правовата държава, за да се присъединят към Съюза. Защо тогава Европейския съюз да се откаже от своя демократичен морал в отношенията си с Куба? Нима ние нямаме такова право в отношенията си с Европейския съюз трябва ясно да кажем какво е положението с човешките права в Куба, пред, преди да говорим за бъдещето. Поема, пое, Поемането на дипломатически отношения с САЩ бе стартовият изстрел за един процес, в който ние очаквахме народа да спечели срещу правителството, но това не е така. Печелившо ще бъде правителството. Европейския съюз е застъпник на демокрацията, също и САЩ. Имаме и подкрепата на Ватикана. В Куба има много нарушения на човешките права. Те нарастват с нарастването на не, недоверието, недоволството е, и отчаянието на народа. Самата Конституция в своя пети член казва, че Комунистическата партия на Куба, която е марксистско-ленинска партия, е авангарда на кубинската нация. Тя ръководи държавата, организира и води дейностите на обществото напред към комунистическото общество. Това напълно изключва онези от нас, които не са с комунистически убеждения да могат да участват в политическите процеси. Всичко е в рамките на социалистическото общество. В тези рамки няма място за свобода на мненията, защото това може да ви отведе в затвора. Би било хубаво, ако Конституцията бе само къс хартия, но такава е реалността. През декември 2014 година е, имаше редица арести на десетки хиляди активисти. Десетки хиляди напуснаха страната по и поеха по опасни пътища към свободата. Мнозина е, дадоха живота си по този път. Млади хора, се настройват срещу поборниците на демокрацията. Хора биват бити, има уволнения само заради изказване на критични мнения или членство в альтернативни организации. И медиите се използват, за да се се дискриминация и нас, на насилие. Има случаи на юристи, които предлагат е, услуги про боно за населението, защото мнозина нямат възможност да пребивават в нашата страна диалогът за нас е единствената възможност за подобрение на нещата. За жалост обаче трябва да установим, че диалогът е, е, само привидно се крие за добри намерения. Установяваме, че добри намерения има, които могат да при, бъдат приети за всек, от всеки демократ, но когато говорим за гражданско общество и човешки права, всяка страна е независима да избира своята система. А от устата на, на кубинското правителство това означава запазване на тоталитарния режим. Това е престъпление да се твърди, че това, което цари в Куба, режима, който цари в Куба, е по избор на кубинците. Никой народ в света не би приел доброволно такъв режим. Когато правителството е, говори е, за това колко добре се развива страната ни, а, ако човешките права трябва да бъдат поставени на заден план, е, аз се надявам, че Европейския съюз е, няма да приеме това споразумение, в което няма гаранции, няма механизми, които да накарат правителството да се придържа към тези принципи. Всичко се обещава за в бъдещето, но не влязат ли тези изисквания в споразумението, те ня... сега няма да влязат и по-късно. Ние вече имаме предложения отправени към Европейския парламент относно съдържанието на споразумението, така че то да бъде в услуга на всички кубинци. Споразумението първо трябва да предвижда санкции, така че да няма наказания за правозащитниците, политическите затворници да бъдат освободени, да няма полицейско насилие е, трябва да се предвидят срокове за присъединяване на кубинската държава към международни споразумения и най-сетне трябва да има механизъм за политически диалог, за да се създаде едно независимо общество с независими организации така че тези организации да могат свободно да издигнат глас. И да не се страхуват, че ще бъдат преследвани от е, кубинския режим. Най-сетне Куба трябва да се присъедини към Международната организация на труда, за да се гарантират добри условия на труд и заплащане. Европейските фирми, работещи в Куба, трябва да прилагат същите етични стандарти, както в своите страни, особено в държавите, където има държавна субсидия правителството трябва да престане да е, ограничава влизането и излизането от страната на кубинските граждани. Така че споразумението трябва да бъде подписано така, че да влиза в сила поетапно а економическото сътрудничество ще трябва да изчака, докато кубинското правителство докаже, че е постигнало политически успехи съществува клауза, която гласи, е, че при тежки нарушения на човешките права е, няма да, бъд, да влезе в сила. Госпожи и господа, ние искаме равни права за всички. А това изключва мнозина, които сега участват в управлението. Но не и онези, които поддържат режима, но при зачитане на свободата на всички хора. Куба не е само собственост на управляващата каста, каквото и да твърди тя. Затова нека гласът ни бъде чут. Човешките права трябва да се спазват. Широк диалог с кубинците и сред самите кубинци защото вие трябва да приемете нашите права, това е вашия проблем. Альтернативно можете да запишете в историята на Европа отказа от нашите права. Благодаря, казва председателя, а сега госпожа Лайман Ликенен от НП, това са нашите колеги от парламента и отделните политически групи. Лайма, ЕНП. Да, благодаря, господин председател. Преди всичко искам да изразя задоволството си, е, радостта си да видя Кохот отново в Европейския парламент. Само преди минута е, чухме много силни думи от една страна от Дамас де Бланко и, и от Гер, Гермо Феринес, лауреата на наградата е, Сахаров думи на критика към нашата служба на външна, външна дейност и поведението на Европейския съюз в светлината на настоящите преговори за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Куба. Имам два въпроса към Гермо Фариньяс. Член 2 във всяко споразумение за сътрудничество и партньорство е за човешките права и преговорите включват обществени консултации с гражданското с гражданското общество. Искам да чуя от вас. Моля, споделете с нас всяка информация за подобни консултации или нещо от този вид. Вторият ми въпрос е за европейската делегация в Хавана. Получили ли сте покана да се срещнете с делегацията на ЕС от началото на нейната дейност? от откриването на европейското представителство в Хавана. Благодаря. Е, сега за социал, социал-демократ, социалисти и демократи, е господин Асис. Бл, Асиш, благодаря господин председателю. Първо казвам добре дошли на нашите гости, господин Ферени и господин Гонсалес, Гонсалес, особено господин Ференяс, с когото се срещнахме в Лисабон преди няколко месеца. За жалост, нещата стоят така, че се не, не беше никак лесно да, да получите наградата Сахаров. Искам да кажа следното. Израз, да изразявам дълбоко уважение към вършената от вас работа сериозната гладна стачка кой в подкрепа на вашите ценности, които, която гладна стачка изложи на риск вашето здраве. Но вие гладувахте за свободата. М е, е, всички знаем, че Куба е една от последните марксистски диктатури в света. Тук възниква въпроса дали подобни споразумения и отварянето към САЩ и Европейския съюз ще бъдат е, положит, ще имат положителен ефект върху кубинското общество. Ще ни се, но не е сигурно. Политическата история сочи, че нищо сигурно няма. Напълно е възможно економическата либерализация да не води до политическа либерализация. В случая на Куба, независимо от е, всичко, независимо от живота в Куба и жертвите на толидетарните репресии, Смятаме, че все пак е, има и възможност за известно развитие в посока към общите ценности и стандарти в резултат на, на споразумението. Но се опасяваме, е, че това може и да не се случи. Ние вие трябва да си тръгнете от тук убедени в широката подкрепа на Европейския парламент към за вашата борба. Ето и моя въпрос след цялото това отваряне, промяна позицията на САЩ, промяна позицията на Европейския съюз. Какви промени, ако ги има, настъпват в кубинското общество, в защитата на човешките права и хора като вас. Сега госпожа Бесела от групата на либералите. Благодаря, господин председателю. Алехандро, още веднъж добре дошли. Благодаря ви за ясното послание, което отправихте към нас. Искам да спо Припомня, че говорим за първото двустранно споразумение с Куба. Прагматизмът, е, който е и новата стратегия на Европейския съюз за отношения с външния свят, че този прагматизъм отговаря на новата ни позиция. Говорим за отваряне, и във връзка с това бихме искали наистина да се обърне внимание на човешките права. И то само, не само на хартия, а на дела. Във връзка с това искам да пожелая това да стане да има конкретен напредък по отношение на човешките права. В споразумението тези факти трябва да присъстват, което е наистина чудесно, но трябва да се пристъпи и към дела. Тук говорим за национални механизми и е важно човешките права да бъдат спазвани. Имам един въпрос във връзка с току-що казаното от вас. Смятате ли, че стойността на наградата Сахаров, давана от Европейския парламент, именно в борбата за човешките права. Смятате ли, че тази стойност нараства и че тази награда е свързана с очаквания, т.е. че парламентът ни ви дава глас по-силно да се застъпите за човешките права. Смятате ли, че лицата на тримата носители на наградата Сахаров ще бъдат гаранти за по-широко признаване на човешките права в Куба. Смятате ли, че това има значение при гласуването? как да се отнесем към споразумението. Председателят, още две заявки за изказване, трима дори са. Господин Теличка. Uh, Благодаря, господин председателю. Благодаря, господа, че изминахте този път до тук. Има две школи по отношение на обсъжданото споразумение. Едната школа е, че то по-етапно трябва да доведе до известни промени години в Куба. Втората школа изразява съмнение. Няма да вземам страна, но за първи път прочетох проекта от споразумението и въпреки, че не очаквах кой знае какво, бях е, смаян. Аз съм член на делегацията за първото споразумение е, с е, Европейския съюз, е, с, Чехословакия и водих присъединителните преговори. И трябва да кажа, че след ноември 1989 година Европейския съюз а, ни поставяше много по-сериозни изисквания. Тогава въобще не се знаеше дали ще станем членове на Европейския съюз, отколкото сега в а, това споразумение. Това, което ме смайва, отива, може би ще се балансира, но няма никакъв ангажимент от Куба в областта на човешките права. Е, всичко навсякъде се говори за взаимност е, и дори не се създава впечатление, че ние имам, обединяваме усилията си спрямо трети страни в областта на човешките права. Това е смайващо и силно разочароващо за мен. Първо. Второ, искам да подчертая какъв вид диалог води Куба с нас. Е, като заместник председател на групата АЛДЕ ръководих делегация в Куба. Отново Жозел беше също сред, в делегацията. На нас ясно ни се каза, че не сме желани, защото през последните 10 години моите колеги и аз се застъпвахме за човешките права в Куба. И е, ето за какво говорим. И третото е всъщност коментар тъй като говор... прощавайте, става дума за друго нещо, но третото се отнася за среща с двама колеги с представители на външната служба, високопоставени плюс а, посланника, където ни се каза, че няма опозиция в Куба и това са защитници на човешките права. Не коментирам, но се питам дали вие и много ваши колеги, с които съм срещал в различни делегации, различни формати, е, поборници за човешките права. Факта е, че дори приятели на опозицията в Куба не демонстрират единство. Не само в защита на човешките права, но и е, като опозиция. Не, не виждам рамка за вашия диалог с е, правителството. И сега господин Фария. Благодаря, господин председателю. Ето ме тук. Ще продължа на португалски. Благодаря на председателството и на нашите гости. Радвам се, че можем да се срещнем с вас и с други ваши колеги и сподвижности. Благодарим за проявената храброст да ни информирате за действителното състояние на нещата в Куба в момента. Осъзнавам, че вие поемате риск и опасност за живота си и това е, печели нашето уважение. За Куба е, и нейния режим сме съгласни по редица въпроси. Е, но ще повторя нещо, което вече съм казвал. Споразумението е, е срамно. Срамно е, защото много неща не са взети предвид. Но не става дума за човешките права, не става дума за политическите затворници в Куба. Явно такива няма. Поне посланника така твърди. Той за жалост днес не присъства. Той говореше за терористи, които са задържани, но не и за политически затворници. От началото на преговорите по споразумението има около 8000 е, души, е, които са задържани или отстранени, задържани е, за според е, тях е, криминални прояви, а не политически прояви. Е, очевидно липсва прозрачност, както казаха и колегите. И освен това, има нещо много важно. И аз ще помоля колегите да кажат нещо повече за кубинските лекари, работещи в Португалия. Е, до сега не е ставало дума за това, но стана вече дума за 8 е, те хиляди кубински беженци между Коста, Рига, е, Коста Рика и Никарагуа. А, нека не гледаме на нещата през розови очила. Господин председателю, накрая позволете да се върна към казаното вече. Господин Франциско Стишес каза, вие трябва да си тръгнете от тук с ясното съзнание, че имате подкрепата на Европейския парламент. Няма да забравим казаното от вас. И накрая, говоря сериозно, Шике Буарте има една песен – за Куба. Сега последното изказваще се. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми давате думата. Мисля, че проведените разговори между Европейския съюз и Куба всъщност са във вярна насоченост. Става дума за всички теми, говори се за всичко. И мисля, че те ни дават общ инструмент. Мисля, че тази обща позиция, е, която бе приета преди 15 години, е, ще се е, промени. Но разбира се, ние трябва да зачитаме суверенитета на страните. Европейския съюз винаги е изразявал несъгласие с някои американски закони, включително економически, банкови такси и така нататък. Но Европейския съюз не трябва да бъде инструмент за репресия, а за демокрация. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата за кратък отговор, но моля бъдете наистина кратки като започнем. Тереза и Тереса Химене също иска думата, но това е наистина последното изказване. Извинявайте, не бях разбрал, че искате думата. Ще бъда много кратка. Е, не за първи път е, чувам е, тези оратори. Благодаря ви много за присъствието тук. Господин Фариняс, вие заложихте здравето си на ултара на свободата или Алехандро, който години наред прекара в затвора. А в Куба затворите са доста по е, лоши, отколкото европейските. Смелите дами в бяло, които вече познавам, защото те също са били наши гости, също са е, достойни за уважение. Не мисля, че мога да направя това, което правят те. Е, вие говорите против споразумението, но нали не сте по принцип против споразумение? Вие говорите за споразумение, което да изиска истинско отваряне и освобождаване на политическите затворници. Не става дума за това хора като вас или дамите в бяло да бъдете а, критикувани, че сте против споразумението. Не, вие не искате споразумението да легитимира тоталитарния режим. Трябва много внимателно да помислим на кого ще помогне това споразумение. Ако то е в полза на всички кубинци, ще го подкреп, подкрепим. Ако не, а, и вие смятате, че не е така, ние ще трябва да потърсим нови преговори. Председателствата председателят благодаря. Дам накратко думата на Алехандро Госале Сарага и след това външната служба. Искате ли думата? Службата за външна дейност. Добре, що преди да чуем нашите... Благодаря, господин председателю. Ако позволите, аз също бих взел думата. Моя колега също може да ме допълни. Но искам да кажа, че ние с много голям интерес и слушахме не само днешната информация, но и въобще информацията. Ние слушаме всички гласове, опитваме се да вникнем в тях, да ги анализираме, да анализираме ситуацията и да си създадем собствено мнение. Ние смятаме, че обсъжданото споразумение е балансирано. То съдържа всички необходими изисквания в защита на човешките права. Това е в интерес на Европа, но и в интерес на Куба. Настоящото положение е, трябва да се промени. Сега накратко колегата, аз ще бъда кратък. Искам само да се върна към нещо, което чухме в началото. Трябва да помислим какви са альтернативите на това споразумение. И ако разгледаме положението през последните 60 години, ще видим, че Куба е в изолация тръгвайки с изолацията от САЩ, но също така от Европейския съюз през последните 20 години. Политика, която по никакъв начин не отстоява нашите интереси в Куба. Бихме искали да има повече демокрация, повече човешки права. Трябва да променим това положение и да потърсим по-конструктивни начини за това и точно тук е мястото на споразумението, задавайки си по-добър контекст, по-добра платформа, ние ще можем по-добре да отстояваме европейските ценности. Споразумението залага принципите, модалностите, областите за сътрудничество и обмен, включително на мнение с Куба. Това според нас е пътя, по който можем да постигнем политически си цели с Куба и тъй като споразумението е средство за постигане на тези цели, не смятаме, че то трябва да съдържа условия, които ще е, ни попречат. Две неща искам да добавя. Първо, относно член 1. 5. Приканвам ви да прочетете този текст какво е описано? там е описано като признаване на Кубинската конституция и право в ред. Не е точно така. Нека да прочетем текста. Става дума, че действията в съответствие с споразумението ще бъдат прилагани в съответствие с конституционните и международни разпоредби. Това е наистина в съответствие с търговските и економически отношения между Европейския съюз и Куба. И накрая за политическия процес в хода на преговорите. Да, независимото гражданско общество и медиите трябва да бъдат по- подробно информирани за преговорите, но нека не забравяме, че самите преговори се провеждат между представители на правителства. В този случай ние имаме обща информация през брифинги за гражданското общество и медиите, и компетентните европейски служби, както в Бруксел, така и в Куба превежда, провеждат редовни срещи с представители на градско, гражданското общество. Те знаят какви са тревогите на всички части от гражданското общество в Куба. И това се отразява на нашия процес на преговори. Благодаря. Много ви благодаря за изказването. Трябва също така да отбележа, че поканихме послан... госпожа посланника на Куба, но тя не че не може да вземе участие в дебата ни днес. Искам само да отбележа, че и дадохме тази възможност, която тя не се възползва. Дам думата на господин Госаре Сарага. Имате думата. За две минути. В отговор на казаното, няма да се спирам на значението на наградата, наградата Сахаров. Предполагам, че ще го направи Гермо. Знам, че а, посланника на Куба нееднократно не повтарял, че няма политически затворници в Куба. А ще ви дам един пример. Вчера получих съобщение от Ернандо Соса, който е, беше хвърлен в е, затвора на възраст от 23, на 23 годишна възраст и а, е, вече е прекарал повече от 22 години в затвора. Последната му присъда беше 14 години затвора. И той се опита по въоръжен начин да върне обратно демокрацията в Куба по същия начин, по който настоящият режим, който управлява страната, завзе властта всъщност преди толкова много години с партизанска война. Сега той се опитва да го... Той се опитва да направи също възмо... възможно нещо, т.е. сега той изрешава 22 години годишна присъда, като вече беше излежал 23, 14 годишна присъда преди това. Това вероятно е човекът, който е прекарал най-дълго време в затвора по политически причини в света, но рядко го споменаваме, защото не е политически коректно да се говори за него. Има и двама политически затворници, които бяха осъдени на смърт по обвинения, свързани с същата този опит за преврата, Те в продължение на 16 години очакваха изпълнението на своята присъ... смъртна присъда и в крайна сметка тя беше променена на 30 годишна присъда затвора. И може би се питате заедно с мен какво прави кубинското правителство, което потиска своето население вече от 60 години. Може би трябва да се замислите какво е действителното лице на режима в страната. Ние сме за сключване на споразумение между Европейския съюз и Куба и бихме подкрепили едно споразумение, което взима предвид някои правила, правила, които трябва да спази правителството. И според мен, ако кубейското правителство наистина иска да постигне напредък в защитното правата на човека, не би трябвало да се противопостави на включването на някои правила в споразумението, ако не си иска да постигнат напредък, защо биха отказали да поемат подобен ангажимент? Това са въпроси, които си е служава човек да си зададе. Благодаря ви. Bueno, eh... Господин Гермо Фариняс, ще се опитам да отговоря на колегата Лейма, която отлично признае знае какво е да се живее в диктатура, какво е да се живее в странински режим. Никой не се консултира с нас а, по, при изготвянето на споразумението. Аз представлявам втората най-голяма Организация защита на правата на човека мога да говоря от името на най-голямата такава. Никой не се е обърнал към нас. В никакъв момент не е имало консултации с нас нито един етап на процеса. Мога също така да се изкажа и от името на дамите в най-голямата дисидентска група в група. Те също никога не са били консултирани по отношение на използването. Имаше и друг въпрос. Дали имаме възможност да се срещаме с делегацията на Европейския съюз Хавана, т.е. дали те ни канят на подобни срещи? честно казано, самият факт, че още съм жив, си е сам по себе си едно малко чудо. Факта, че съм на наградата Сахаров, а, нищо не значи. Госпожа Солер загуби съзнание. В продължение на 3 часа беше без съзнание, всъщност без никой да се притече на помощ. Тя също е лауреат на наградата Сахаров. Опитах се да се срещна с делегацията на Европейския съюз в Хавана. На четири пъти се опитахме да се срещнем и дори и е, аз, на лауреата на наградата Сахаров, не, нямах възможност да се срещна с а, настоящият а, посланник на Европейския съюз в Хавана. Предишният ни беше посрещна и чу нашето мнение по отношение на правата на човека в страната. Друго на господин Аз, Аз, Азиш, депутатът от а, Португалия, ме попита как е възможно да се опише поведението на кубинските власти от, а, подобряването на отношенията с Съединените щати не сам. Ами, всъщност, тяхното поведение се влушава, положението в страната се влушава, все повече хора се изпращани в затвора. Тройно-четворно се е увеличи броя на задържаните и увеличава се и случаите на побои. Режимът всъщност в момента се чувства а, по-силен, чувства, че е получил легитимност от страна на Съединените щати и на Европейски съюз. Но говорим все пак тук за хора с а, менталитет на мафиоти, с менталитет на престъпници. Да си на власт в Куба значи, че си част от картел. И нези, които са на власт, носят отговорност за смъртта на мнозина. Имаше нападение срещу гражданска болница бях, беше поставен под опасност живота и на персонала работещ в болницата и на пациентите и това беше направено по заповед на Рол Кастро. Тоест говорим за напълно безкруполни хора, хора, които изобщо не се поскверниха нито да завземат властта, нито да я задържат по подобен начин. Това е което има да кажа по коментара на господин Насиса. В отговор на госпожа Бесера Въпросът, който зададохте, наистина е много важен. След Втората световна война Европа се превърна в а, му, пример за подражание от морална гледна точка за целия свят. След Холокоста се оказахте в положението което ви се наложи да се здобиете с редица правила, правила, които да възпрепятстват повтарянето на подобни ужаси. И по този начин вие се превърнахте в а, морален, морален стожер за целия свят. И вие тук в Европейския парламент олицетворявате този, тази морален аспект на Европа. Вие на три пъти вече връчихте за Сахаров на кубински дисиденти. И за това с съжаление установяваме, че нашите призиви, нашите тревоги остават нечути от вас, въпреки всички саможертви, които ние правим. при положение, че съгласно вашите ценности тук в Европейския парламент няма нищо, не би трябвало да има нищо по-важно от правата на човека. опозицията е единна. Може ли да видите в Куба как един пенсионирал се генерал от вътрешното министерство в Куба се гордее с факта, че е организирал а, партизански групи, кои, с които е нападал деца или възрастни хора с а, техническата подкрепа на а, съветски а, експерти, които вече са доказали своя опит в Съветския съюз и в други бивши комунистически държави. Господин Фариас, много ви благодаря за окоръжителните думи. И ще продължим с риск за живота си да се борим, тъй като защитата на годината не може да бъде поставена под въпрос. Отговор на господин Калусо, при цялото ми уважение бих казал, че не уважаваме вашата гледна точка като демократи, защото сме демократи, но не споделяме вашата гледна точка. Мога само да ви кажа, че баща ми беше част, участник в движението срещу 5 юли, както и майка ми. А Фиде Кастро беше дал много ясни, много тежки указания за а, военните действия, за това какво трябва да се случва с военните сили. Така че не знам вие как бихте нарекли това, но аз го наричам тероризъм. Това е държавен тероризъм, който се прилага ше от правителството на Фидел Кастро и който се прилага в момента и от правителството на Рул Кастро, тероризъм насочен срещу самия кубински народ. Кастро два пъти беше раняван Той изрешаваше цели села с помощта на съветски експерти и мисля, че тези негови действия заслужават да бъдат определени като срамни много повече от всяка друга позиция. Благодаря на останалите колеги за проявеното разбиране, за окръжителните думи, за това, че ни подкрепяте да продължим борбата си. Мисля, че всичките ни срещи през последните три дни ни дадоха възможност да се убедим в силата, която вие ни давате. Много ви благодаря за това и няма да ви разочаровам че ми дадох, че връчихте наградата Сахарова. Ще продължа да се боря, защото искаме едно и също нещо, а именно да продължим диалога с правителството. Un grand merci à nos invités. Euh, vraiment, nous sommes désolés pour nos collègues qui vont euh, travailler le... Много ви благодаря. Извинявам се на колегите, които ще работят по следващата тема. Ще направим кратка почивка, за да изпратим господин Фариняс и ще се продължим с Венецуала. Señores, vamos a comenzar el siguiente punto de la reunión. Скъпи колеги, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Моля да заемете местата си. Започваме обменът на мнения по правата на човек, положението с правата на човека в Венецуела. Си. Sí. Eh,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 вече го направихме веднъж тази година и веднъж миналата година. Отново ще обсъдим положението в Венецуела, което показва колко голям е интересът на парламента към Венецуела. Заседанието ни е съвместно с парламентарната асамблея Евролат, което показва не само колко голям интерес е ни, но и колко сме ангажирани а, в подкрепа на положението в Венецуела. Ще чуем редица гости, които ще ни споделят своята гледна точка за положението с правата на човека в Венецуела. Положението е много сериозно и няма перспективи в близко бъдеще да се подобри. Да говорим с човешки права в Венецуела, значи да говорим за произволни задържания, за употреби с властта, изпращане на опоненти, политически опоненти в затвора, цензура и разбира се за хуманитарната гриза, която правителството на Венецуела отказва да признае. Банкимон и организациите, различните организации на страните в Америка се опитват да помогнат на а, Венецуела с, да се справи с недостига на храна, защото правителството е потопило цялата страна в положение на абсолютно отчаяние. Трябва също така да се отбележи, че и а, че правителството отказва достъп и на Комисията по основните права на ООН. Върховният представител на ООН за правата на човека и Върховният представител за вършната работа на Европейския съюз Федерика Модагерини съвместно наскоро споделиха сериозните си притеснения с положението в страната. Но е факт, че е, положението е толкова тежко, че е крайно време да преминем от думи към дела. Трябва да помогнем на гражданите на Венецуела, сякаш те са наши съграждани човешките права в страната се потупват ни систематично. Бих искал да приветствам с добре дошла, добре дошъл Алехандро Гермо, който работи активно за положението в Венецуела. Приветстваме сред нашия първият студент, който получи политическо убежище в а, Европа, в а, Белгия. Положението в Венецуела ни засяга, защото всяко нарушаване на правата на човека ни засяга, но също така и защото а, положението засяга пряко и и граждани. 11 от а, политическите затворници са европейски граждани. И те са задържани при ужасяващи условия, лишени са от а, свеж въздух и от а, светлина. Върховният съдебен съвет в Венецуела продължава да не приема мандата ви, което се дължи на факта, че бюджетът все още не е прият. Си агота ла вия демократика и конституционал, се стара конденандо. Което се дължи и на референдума. Ако се продължи по същия начин, ще стигне до ново нарушаване на правата на човека. Референдума, за който говорим, не е начин да се свали от власт президента Мадуро. Тук става въпрос за подпомагане бъдещето на страната. Говорим за един легитимен инструмент, който ще даде възможност да се разрешат голяма част от проблемите на страната по демократичен път. Ако продължим по същия път. Не знам още какво ще можем да кажем на следващата ни дискусия. Знаете, че вече приехме резолюция за Венецуела миналата година и от тогава положението само се влушава. Наскоро голям брой депутати изпратиха писмо на госпожа Могерини преди 1 септември, за да привлекат вниманието и върху положението в страната. От тогава изминаха 40 дни И отговор, който получихме, гласи, че Европейския съюз е, вярва в диалога с президента на Венецуела. Няма да продължа, ще спра тук в изказването си, защото очаквам с търпение да чуем гостите ни, които поканихме в толкова важен момент. Бих искал няколко думи да ви представя гостите ни в досието пред вас разполагате с проектите, които се възползват от Европейска финансова подкрепа. Сред нас е госпожа Тамара Сою, която е директор на наказателният форум. Сред нас е госпожа Патриция Петанкур и госпожа Зорайда Браво. Преди да им дам думата за изказвания, мисля, че председателят на Евролат, госпожа Хауреги Атондо, трябваше да ни напусне, но той е, ни, ми обеща, че отблизо ще посети това, което се каза в момента. Тогава ще споделя времето, което оставя на гостите ни. Всеки разполага с по 5 минути. Бяхме предвели първоначално 8 минути, но няма да разполагаме с необходимото време, така че ви давам по 5, максимум 6 минути, но ще ви помоля да се придържате към това време. Започваме с госпожа Тамара Сую, която съм сигурна е напълно способна да каже всичко важно в рамките на 5 минути. Окей. Okay. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy y de contar. Благодаря за тази възможност да се присъединя към вас днес, за да ви разкажа какво случи през последните месеци в Венецуела. Комисия, Международната комисия за свободата на словото говореше за заплахите и за напреженията срещу членовете на опозиционната партия, срещу активистите. Този регионален орган заклеми масовото уволнение на държавни служители. Държавни служители, които подписаха искането за референдум. Стотици и длъжностни лица бяха уволнени само защото са се подписали под подписката за организиране на референдум. Журналистите бяха третирани лошо и трябваше да избягат от страната. Военните заплашват гражданите. От 2014 година над 6000 политически ареста бяха извършени. Тези арести бяха поради социално-економически проблеми. Много хора страдат от тези проблеми. Нямат ток, нямат вода. 101 лица от тези над 6000 все още са в затвора. И срещу тях е образувано наказателно преследване. От началото на годината нови многобройни арести бяха извършени. Та този диалог, който започна на 1 май, доведе до арестуването на, над, на нови над 2000 лица. 24 от тях бяха осъдени, а останалите, на останалите все още се гледа делото. 2235 лица са преследвани наказателно и те всъщност не са свободни, защото делото срещу тях все още се води. Това е ефекта на въртящите се върти. Арестуват се много лица, много от тях биват освободени, но много остават и в затвора от 1 юли до 30 септември. 253 лица бяха задържани и изправени пред прокуратурата. 15 от тези лица бяха задържани под стража, 55 бяха а, пуснати, 3 през януари, 65 на следващия месец, 70 на следващото, 200 на следващия месец, 200 през следващия месец, а през юни над 300 човека. Това прави общо към 900 арестувани за това, че се редят на опашка а, на пазара нощем. 2436 политически задържани от началото на годината до сега. Това е обезпокоително, защото активистите и политическите противници също биват преследвани. Сред тях има и млади хора, журналисти. Единственото престъпление на Алехандро беше, че е откраднал един безпилотен самолет, един дрон по време на протестите. Преследвани са също и местните избранници. Това, са, това е нечовешко отношение. Емануел Ернандес беше бит от силите на реда докато чакал на опашка в магазина. Политическите сили могат да арестуват всеки го и да го наказват както пожелаят. Прокуратурата оставя президента да решава има произнесени присъди, те не винаги се прилагат, прибягват се към изтезания, лошо третиране на близките на задържаните. Има един затвор, който е 15 метра под земята. Това е истински гроб, в който хората биват изтезавани и бити и не им се осигурява медицинска помощ на 26 от тях а, животът е под заплаха. А, изтече ли ми времето? Аз толкова бързо четох, извинявам се. Има една жена, която е с тумор в а, мозъка, има друга, която има увреждания на крайниците. Това са все хора, които се нуждаят от медицински грижи. Казвам всичко това, защото в деня, в който заседаваха тримата председатели и в който имаше протести, тези млади хора бяха арестувани и бяха заведени в този затвор, който е на 15 метра под земята, така наречената гробница. Бяха задушавани с нейлонови трубички, бяха поставени на сексуален турмоз, бяха изтезавани. Вижте, много още имах да ви разкажа. Та да казва председателката. Може да ни представите информацията, която фигурира във вашия документ. Не е нужно да изчитате всичко. Може би знаете, че нашите преводачи ще трябва да ни напуснат в 6.30. Със сигурност ще ни отпуснат малко допълнително време, но след 6.30 преводачите ще ни напуснат и ще трябва да говорим само на английски. Затова нека да си пестим времето. Госпожа Бетанкурт. Благодаря. que escapaban de Хиляди европейци избягаха там, за да намерят дом. Темата за миграцията е темата на деня. Хората се придвижват непрекъснато в една или друга посока. Днес обаче все повече хора бягат от Венецуела. Те не издържат на кошмара, защото това е думата за положението кошмара. Тоест, внуците на тези емигранти напускат отново страната и това ясно покажа е, че, а, а има и задържани от а, е, режима Мадура. Това са европейски граждани, които попадат в затворите е, които страдат от всички тези нарушения на човешките права. Италианци, испанци, португалци, които са регистрирани, които от, от държави, които имат свои консулства и дипломатически представителства. Днес живота ми е изключително трудни. Съществува и Алиансът за политически затворници. Ние работим често заедно с Европа. Понякога е трудно да намерим европейците, които сред задържаните. Много често хората просто изчезват. Говоря само за европейците в момента, но това е маниера на режима. Десет души са разпределени в различни затвори и ние те споделят ужасните условия, при които се задържат и венецуелските граждани. Ще изброя имената и националностите им. Канария, Дани Абреу,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 това са имената на хората, на имена на европейци, уни, унижавани и измъчвани. Всеки от тях представлява Европа. Така е по закона. Вярно е, че им че те са на стотици хиляди километра, но това не ги прави по-малко европейци. Затова настоявам пред вас, направете всичко по силите си за да се запознаете с тяхното положение. Упражнете натис, защото членовете на служителите на Европейската делегация в Каракас трябва да могат да ги посетят. Нека Европейския парламент се заеме с този въпрос и го включи в политическите си разговори с правителството. Госпожи и господа, докъде стигат европейските граници, границите на вашите ценности. Всеки гражданин е важен, всеки от тях е част от нас. Благодаря. Председателката, благодаря Патриция за дадената информация. Благодаря и за това, че бяхте така кратка. Още пет минути за Доня Ферера. Ми nombre е Сорайда Браво. Аз се наричам Сорейда Браво и съм от комисията за жертвите в Магемпа, неправителствена организация, подпомагаща жертвите на политическото насилие в Венецуела през годините 2013 и 2014. С мен са господин Халтареро от същата комисия, и искам да започна с благодарност към вашата подкомисия за отправената покана. През цялото това време ние информирахме Европейския парламент за жертвите на политическото насилие през последните години в нашата страна. Миналата година имахме възможност да се срещнем в Каракас, Каракас с а, а, представители, делегация на Европейския парламент и с директорката на външната служба за Латинска Америка. Но времето и не е достатъчно, за да разследваме смъртта на нашите близки. Трябва да има справедливост. Това е моя син, капитан Браво. Преди 31 месеца той загина, когато групи биячи се опитаха да запалят една бензиностанция. Той беше на работа в този момент. Той се опита да защити бензиностанцията, но при пристигането си там са били атакувани от група въоръжени лица. Това е посегателство срещу военните, изправили се в защита на гражданите. Моят син се опитал да помогне на ранените си колеги, но заблуден куршум сложи край на живота му. Общо 43 са загиналите и над 800 ранените. Неговия колега Хареро загуби ръката си в резултат на експозия, предизвикана от същата група. Ние подаваме достатъчна информация за всеки конкретен случай. Продължаваме да се борим защото извършителите и при... вдъхновителите на тези е, престъпления да, бъд, да бъдат е, задържани и разследвани. Е, много е трудно да започнем отново. Имаме чувството, че настоящия парламент не ни подкрепя достатъчно. Нееднократно сме настоявали, а, нееднократно парламент е изисквал а, а, освобождаването на задържаните за извършените престъпления. За тях те са политически престъпници. Ние обаче няма да пожалим усилия за да направим всичко в името на памета на, на, на нашите близки загинали от крайната опозиция. Истината е, госпожи и господа, че нашата организация ще продължи да работи, за да получат извършителите справедливо възмездие. Ние разследваме всеки отделен случай, за да има справедлив процес и обещетение на жертвите. Мисля, че вашия парламент може да ни помогне. Обръщам ве се към вас. В Венецуела има заинтересовани групи, които подклаждат насилието. И в резултат загиват хора като нашите близки. Ние имаме право на мирни демонстрации и изказване на мнение, но това не бива да води до насилие. Става дума за човешки живот. Борим се за истината, за да не бъде заблуждавана международната общност относно това, кой стои зад отделните политически партии. А всичко това може да доведе до хаос в Венецуела. От името на нашата организация призоваваме вашия парламент да се включите в нашата работа. Погрижете се, извършителите да не останат ненаказани. Ние ви призоваваме към солидарност с жертвите, кои, тъй като всички ние страдаме от подобни деяния. Особено настоявам за анкетна комисия, която да разгледа всички факти и точно да провери какво се крие зад тези прояви на насилие. 43 мъртви и 800 ранени не са малко хора. Нуждаем се от подкрепа за обществения диалог в а, от Венецуела. Подкрепяме усилията на различните държавни ръководители от региона в това отношение. Ние не искаме насилие, ние не искаме диалог, за да няма повече жертви в Tenemos petición de palabra de varios colegas eurodiputados. Eh, les voy a decir en qué orden van a intervenir y lo que sí les voy a pedir es que hagan... Скъпи колеги, ще ви кажа в какъв ред е, ще продължим. Моля ви, задавайте конкретни въпроси, защото ако всеки да отговори повече от една минута, ще бъде изключително трудно. Нека да видим как ще действаме. Господин Луис Деграндес, след което господин Таяни. сеньор госпожа Родригес, господин Фария, господин Калсо и госпожа Хименес. Господин Дегранде се пръв. Yo para empezar y para mayor brevedad, haría mías todas y cada una de sus palabras de Благодаря на всички за уводните думи. Това не са само думи. А, и днес видяхме, че всичко се подкрепя с думите на нашите гости. По наше мнение, този тоталитаризъм на режима на Мадуро е свързан с репресия без граници. Това се повтаря често. Част от отговорността тежи върху въоръжените сили, тъй като те са правителството в сянка. Своеволните съдебни присъди тежат на венецуелския народ. Аз имам моба и ще я предам на председателя на нашата подкомисия. Нека официално да поискаме от посланника на Венецуела да изясни целият процесуален момент, през който трябва да премине задържение. Тя днес не ни уважи със своето присъствие, но е хубаво да знаем какви са възможностите за защита на всеки един задържан, включително и на един литър, лидер на опозицията, който в момента е в затвора. Благодаря господин Дегрантес, господин Таяни. Благодаря, госпожо председател. Положението е драматично в Венецуела, липсват лекарства, липсват вакцини. Болестите се разпространяват главоломно. Нещо невиждано от 40 години насам. Детската смъртност се увеличава заради дифтерията. Всички сме виждали снимки на тези бебета – мъртво родени бебета, които биват изхвърлени в кутии. Това е ужасно. Ръстът на безработицата, който е 18% сега, ще стане 25% до година. Преди няколко месеца бяха нападнати хората, които просеха храна на улиците. Задържаните вече отслабнаха с 5-10 кг. Това е ужасно. Трябва да се сложи край на всичко това. Трябва да обясним на хората какво правим за защитата на човешките права в Венецуела. За мен Мадуро е един класически пример за диктатор. Но нека да защитим интересите на децата, на жените, това наистина е истинска катастрофа, това, което се случва в Венецуела. Трябва да а, накараме посланника на Венецуела да дойде тук, за да ни обясни положението с човешките права. А да, и още нещо. Трябва да информираме венецуелците, че смесената асамблея преди няколко седмици прие доклад – в който се говори за това, което се случва в Венецуела. Защитава се, разбира се, диалога като подход, но там наистина има венецуел... венецуелци с европейски происход. Там има много италианци и ние сме обезпокоени от всичко, което се случва. Благодаря, господин Таяни. Съвсем скоро ще остане без преводачи. От... Записахме си вашето искане. Нека ви напомня, че поканихме госпожа посланник днес. както винаги сме правили в миналото, и тя ни уведоми, че не може да присъства, с което преводачите ви пожелават приятна вечер. Porque estará tomada nota. La siguiente palabra para la señora Rodríguez, por favor